Allora le dichiarazioni. И така, а, предлагам да продължим с обяснения на гласуването. Започваме с доклада Тривелини по освобождаването от отговорност за 2009 година изпълнението на бюджета на съда. Благодаря, госпожо председател а, вече говорим за истински пари. А, а, сумите, които са а, отделени, отделени, отиват за подпомагане на националните правителства. 7 милиарда вече дадахме за спасяването на Ирландия, сега 4,5 милиарда за Португалия. 7 милиарда са повече от отчисленията за социална сигурност. И то за една помощ, която очевидно, че е неуспешна. Когато отпускахме помощ на Гърция, казаха ни, че това ще е достатъчно и че Гърция след това ще може да заема по-нататък суми на пазарите на общо основание. Но изглежда, че сега, че тя няма да може да изпълни задълженията си, няма да си видим парите. А, значи, а, подобни а, неща не само не се разрешават от договорите, те са изрично забранени. Е, става дума за е, просто един заговор. Е, правителствата и банките се заговарят да вземат парите, а пък трябва да плаща обикновеният тънокоплатец. Сега се говори за отпускане на повече пари за Португалия, а след това ще идва към още пари за Гърция и за Ирландия но а, цялата тази игра ще завърши а, в срам. Благодаря. Сега господин Фокс. госпожа председател, Днес гласувахме освобождаването от отговорност за 2009 година Гласуваме в момент, в който в цяла Европа правителствата предприемат мерки за сурови економии. Съкръщават се разходите, увеличават се данъците. И независимо от това в Европейския съюз всяка година Европейската комисия иска още и още пари. Всяка година отговорът на Сметната палата е, че тези средства не се изразходват както трябва. Според Сметната палата, отчетите за 2009 година страдат от съществени грешки. Ето защо се радвам, че британските консерватори, нашите приятели сред европейските консерватори гласуваха срещу освобождаването от отговорност за тези отчети. Европейския съюз трябва да се грижи много по-добре за средствата на дънакоплаците. Благодаря. Председателката господин Камал има думата. Благодаря, госпожо председател. Когато моите избиратели ме питат за бюджета на Европейския съюз, има нещо, което те не разбират. Особено в трудните времена, които преживяваме, а именно защо харчим толкова много пари? Защо в момент, в който нашето правителство е принудено да съкръщава обществените разходи, в момент, в който правителствата в Европа правят същото, защо Европейския съюз иска още пари за своя следващия бюджет? Второ, защо не може да изразходва добре средствата, с които вече разполага? Както каза моя колега Фокс, отчетите за 2009 година са пълни с грешки. Отчетите не са били одобрявани от 15, вече 16 години. И нашите избиратели питат защо изразходвам, не изразходваме парите им по-добре. Крайно време е да сложим ред в собствения си дом. Каквото и да мисли човек за Европейския съюз, при всички случаи парите на дънакопаците трябва да се изразходват правилно. Благодаря. Благодаря. Господин Батен има думата. Изглежда, че той не е в залата в такъв случай. Минаваме към доклада Италия. Освобождаване на, от отговорност на бюджет, изпълнение на бюджета на Европейският парламент. Парола Думата има господин Голниш. Госпожа председател, гласувах против освобождаването от отговорност не по финансови, а по политически причини. Защото това е всичко друго, но не и парла, парламент. Няма никаква възможност да а, дебатираме, дори когато става дума за основните ни права. А, ние сме сковани от политическата коректност. Няма сблъсък на идеи, няма истинска свобода на изявата прекарваме цялото си време в вършене на работа, която много по-добре би се изпълнила от една техническа агенция за хармонизиране на нормите и правилниците. Играем си същевременно на ООН защитаваме правата на човека в Гватемала, в Индонезия, неща, за които нямаме никакви правомощия. Срам е за този парламент. Това е един ужасен а, срамен парламент. Грация, пара... Благодаря. Господин Таккула. Arvoisa puhemies, muutama sana tästä EUn budjetista. Ensinnäkin minusta on erittäin няколко думи по бюджета на Европейския съюз. Първо, трябва да се направи така, че средствата, които се изразходват от Европейския съюз, се изразходват по прозрачен начин. Преживяваме момент, в който всички държави членки са принудени да съкръщават бюджетите си. Не можем да не отчитаме този факт. И за това е необходимо прозрачността и откритостта а, да характеризират всичко, което вършим. Аз мисля, че културните служби, наградите за кино като люкс могат да бъдат подложени на съкръщения. Това не са сектори, които са източници на растеж, само че когато правим съкръщения, да не съкръщаваме у нези, сектори, които осигуряват растеж. Трябва да съкратим бюрокрацията, тъй като тя не, не способства за никакъв растеж. Що се отнася до процедурите за депутати, идеята е всички депутати да получават една и съща заплата. Това ще бъде полезно и с оглед на данъчната политика в различните държави членки. Председателката, благодаря. Преминаваме към доклада Морейра за Пакистан. Госпожа Рюля има думата. все още не сме приключили с това окончателно гласуване по Пакистан за днес. Ще ви обърна внимание, че според мен е разумно да помогнем на Пакистан в този изключително труден период. Предвидена е помощ от страна на Европейския съюз в размер на 55 милиона евро. Е, хубаво би било. Естествено, по отношение на а, е, текстилните продукти, по отношение на кожените изделия, да предвидим съответните а, е, митнически правила правила за облагане с мита. Правим го, защото знаем, че е, това е нещо разумно и това е нещо необходимо. Макар, че някой смята, че това е лицемерие. Но същевременно знаем, че е, в момента, в който установим, че мярката е непродуктивна и безрезултатна, ние можем да изградим отново една митническа бариера. Смятам, че това е разумния подход. Благодаря. Господин Вагян има думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, гласуването бе отложено, но аз мятам, че е, в никакъв случай не бива да допуснем отмирането на текстилния сектор в а, моя район в Италия имахме години наред подобни проблеми. И а, ето, че и в а, Пакистан, а и в други страни а, има подобни затруднения. И затова е необходим един бърз подход от страна на а, Европейския съюз. И след като а, успяваме е, бързо да реагираме в случаите, в които има природни бедствия, както е, земетресения и други е, в този регион, то тогава би трябвало да действаме по същия начин и в случаите, в които са засегнати определени индустриални сектори. Да, в Пакистан и в района имаше поредица от тежки земетресения през последната година. Така че в никакъв случай не можем да откажем помощ на бедстващите в този регион, но трябва да имаме предвид, че текстилният сектор и в Европейският съюз се нуждае от спасителни мерки и помощ. Шест месеца след наводненията в Пакистан ООН обяви хуманитарна катастрофа в невиждани размери. Минаха още месеци, но не виждаме никаква дейност от страна на СТО и на Европейския съюз. Аз гласувах за да се улеснят търговията на Пакистан чрез търговски преференции. Но тези преференции а, могат само да напълнат джобовете на големите търговци съответните профсъюзи и други органи трябва да се погрижат тези пари да стигнат до училищата, болниците и там, къде са необходими. Прогресивната работническа федерация на Пакистан ме уведоми за усилията на правителството да ограничи организирането на профсъюзите на национално равнище. Благодаря. Струва ми се, че госпожа Москардини не е тук. Преминаваме към доклада Шлютер за преходните решения за двустранни инвестиционни споразумения между държавите членки и трети страни. Давам думата на господин Антониоци. Благодаря, госпожо председател. Лисабонския договор гласи, че преките чуждестранни инвестиции са част от общата търговска политика и въз основа на член 3 от договора за функциониране на Европейския съюз, съюзът има изключителни правомощия в тази област. След влизането в сила на този договор, държавите членки приеха редица споразумения регламентиращи преките чуждестранни инвестиции. Те искат да попречат споразуменията. Да... Ние не можем да приемем мерките, които са в този доклад. Приемането на заместващи процедури е единствения начин да осигурим висока защита за инвеститорите и да направим така, че правата им да се защитават до достатъчна степен от разпоредбите. Ето защо гласувах така, както гласувах. Господин Антиноро. Благодаря ви. Аз гласувах за този доклад, тъй като смятам, че е, именно в рамките на кризата е, е необходимо да контролираме чуждестранните инвестиции от страна на Европейския съюз в трети страни. Съюзът е, в случая с Пакистан означава, дава сигнал за това, че поема отговорността си и определя една рамка в за бъдещи действия. Смятам, че двустранните инвестиционни споразумения с трети държави е, е нещо полезно и сега можем да се надяваме, че при прилагането на е, това решение ще усетим положителните резултати. Така че е, и допълнителни двустранни споразумения ще последват в близко бъдеще. Що се отнася до действащите вече двустранни е, споразумения, е, които е, скоро ще приключат, е, би трябвало да предвидим и съответния график за преговори и подновяване на споразуменията. Смятам, че Европейската комисия би трябвало колкото е възможно по-бързо да очертае стратегическата линия. А сега Преминаваме към обясняване на гласуването по доклада Морейра за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия. Господин Роден. Ние решихме да дадем 46 милиона на Грузия като макрофинансова помощ, но тази помощ не е без условия. Необходимо е финанс, отговорно използване на парите и прозрачност да бъде осигурена. Отпускането на тези, тази помощ за Грузия е в наш интерес, защото страната има много важно геополитическо положение. Тя получи двойни, двойни удари от една страна конфликта с Русия, от друга страна световната економическа и финансова криза. Затова в интерес на Европейския съюз е да помогне на сегашното прозападно правителство в Грузия. Благодаря. Благодаря. А сега господин Билен. Благодаря, господин председател. Грузия е страна с стратегическо голямо значение. Освен това, тя е член от източното партньорство, чиято цел е да доближи, да направи така, че страните да се доближат една до друга. Освен това, тя е страна, която следва евроатлантически приоритети. Очевидно е необходимо тази страна да остане в европейската сфера на влияние. Макрофинансовото подпомагане си остава основен елемент в полза на економическата стабилност на тази страна. Напълно съм съгласен с решението на Европейската комисия за допълнителни средства за Грузия. Благодаря. С това можем да приключим заседанието до 3 часа. Благодаря.